Добре, окей. Okay. 120 за, против, въздържали се, отпада. 121 за, против, въздържали се, отпада. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 всъщност 124, 126. Е, да проверим 123, моля. Електронно. Край на гласуването. 27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 132 се отхвърля, 133 е, се отхвърля, 134, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, 135 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Dagegen angenommen. Antrag 145 dafür. Е,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 238 за, против, въздържали се, приема се. Двеста да проверим електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. едва <laughs> с 42 срещу 9 е, минава едва. 200 239 пада, 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 заедно с 241 е, за против въздържали се приема се и това пада 244 за против въздържали се приема се 245 за против въздържали се отхвърля се 246 за, против, зажали се, приема се. Компромис 24 за, против, зажали се, приема се. Компромис 25 за, против, зажали се, приема се. Компромис 26 за, против, зажали се, приема се. Компромис 27 за, против, зажали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, е, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Сега 37, компромис 37. Ана Гомеш. Господин председател, тук е, Говорим за дейността в региона Сахел. Това е добре, но след това има позоваване на лагерите Киндус и тероризма. Според мен трябва или да кажем и в окупираната Западна Сахара или да се откажем от този текст. Или да се откажем от позоваването на лагерите или да кажем и в окупирана Западна Сахара, тъй като имаме риски на двете места. В, е, при положение, че има и други лагери, и тъй като не правим изчерпателно изброяване, аз съм за това да задраскаме е, това, както пред, бе предложено от Ана Гомеш. Е, съгласен съм с предложението на Ана Гомеш Значи, е, предлагам да гласуваме за текста без споменаване на лагера Киндуш. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до компромис 38. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 40. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 449 за, против, въздържали се, отхвърля се. 450 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 461 за, против, е, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Господин Ван Орден, е, имате ли включен ви е микрофона ли? Е, много е приятно да, че ви слушам непрекъснато. Е, имате чудесен английски. Почти е оксфордски. Сега haben wir 44 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 460 76 за против въздържали се. Приема се. 481 за против въздържали се. Отхвърля се. 482 за против въздържали се. Отхвърля се. 483 за против въздържали се. Приема се. 490 е, за против въздържали се. Приема се. и стигаме до 494 за против въздържали се. Приема се 495 за против въздържали. Да проверим 495. 495. Проверка. Край на гласуването. 53 срещу 28 приема се. 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 497 за, против, въздържали се, прие, е, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, приема се. 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, в... отново за 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, да проверим 505. Край на гласуването. С 26 срещу 27 отпада. 506 за, против, въздържали се, приема се. 508 за, 508 за, против, да проверим. С 29 срещу 25 отпада. Компромис 46 за, против, въздържали се, приемаше. Компромис 47 за. Против въздържали се приема се. След това компромис 1 за. Против въздържали се приема се. Компромис 2 за. Против въздържали се приема се. Е, изменение 44. What? Who is against block vote? Кой е против блоковото гласуването на блок? Социалистите. Кой е против гласуването на блок до 55, 52 изменение? Но всъщност гласувате. Аз не съм ви е, помолил да гласувате. Не съм. Значи се приема. Значи имам блок гласуване от 44 до 52. Не се приема. Не се приема.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 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можехме да гласуваме и блок, но не се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 и 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 6, 7 и 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 е чисто езикова корекция, 11 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приемаш се, мисля. 16 за, да проверим 15, моля. Край на гласуването с 29 срещу 25 се приема. 16 за, против, въздържали се, отпада. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 све го приключихме. Сега по бюджета. Падат е, всички, защото компромис 46 и Компромис 47 от Култ е, също пада. И сега окончателно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Доклада е, се приема с 41 е, за, 9 против, 4 въздържали се. Докладчика е, да се почувства от благодарен. Тоест, благодарим на докладчика най-сърдечно. But we have to introduce it. Hm? Ja? Frau Lösing. Hm? The GUE NGL has tabled a minority... GUE имам доклад със становището на младсинството, вече е изпратен на секретарията. Already... Благодаря ви. Имаме го. Следващото заседание може да е и другия понеделник или вторник.